Уважаеми дами и господа, сега моите съобщения. Правната комисия оцени мандата на госпожа Кари. Той влиза в сила от 2 февруари. Предлагам да обяви мандата за валиден. Няма възражение. В такъв случай мандатът е валиден. Компетентните комисии са представители по